καλή σας μέρα και πάλι. Ε, could you please... Ако обичате, запазете тишина. Добре е дошъл на господин Ямаду. Имандурис. И го молим да ни представи доклада за дейност 2012 година. Аз съм много доволна от неговото присъствие сред нас. Е, съжалявам, че госпожа Окен. Η αυτή που θα τον αντικαταστήσει θα διατηρήσει το епипедо по Господин Διαμандούρος, а, определено отдава голямо значение на своята функция и се надявам, че неговия заместник ще бъде на съответната висота. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тези мили думи. За мен и за моята работа аз оценявам високо подкрепата, която ми бе, винаги е била оказана от парламента и също оценявам добрите отношения, които бяха установени от службите на комисията и вашите служби. Сега продължавам на английски. Госпожо председател, дами и господа допетати, благодаря ви за възможността да коментирам годишния си доклад за 2012 година. В доклада са включени основни цифри и информации относно жалбите, които получих през 2012 година от граждани, предприятия, НПО, асоциации и други. Цялостният доклад на английски и прегледа на всички а, официални езици са тук във вашите а, папки. Цялостният доклад, както обикновено, ще бъде преведен на всички официални езици и ще бъде на разположение през юли. Аз официално предадах доклада на председателя Шулс на 21 май. Е, бих искал да ви благодаря за подкрепата за дейността на Европейския омбудсман, който има много специфичен мандат разследване на жалбите подадени срещу е, функционирането на европейските институции. Е, работата на омбудсмана допълва вашата работа, макар че нашите роли са наистина доста различни. Моята цел е да разследвам недоброто управление, включително и ненавременното разплащане, подаването на неподходяща информация и дори неотговарянето на дадено писмо. Знам, че препоръките на омбудсмана не са обвързващи, но същевременно той с трябва да може да намери някакво решение, което да, което да бъде задоволително и за двете страни. Нашите е, служби трябва да работят много по-бързо, отколкото съдилищата и службата на омбудсмена, е, което е, е голямо преимущество, извършва безплатни услуги. Следствие на на интервенцията на омбудсмана биват платени сметки, изплатени лихви и Комбудсмана също така бди да бъдат из да бъдат прилагани принципите и да се избегне конфликта на интереси. Сега няколко цифри. През 2012 получих 2402 жалби от предприятия, граждани, асоциации и други. Ако разгледаме географското разпределение, както обикновено Испания и Германия са а, страните, от които най- най- имам най-много жалби. След това са Полша и Белгия. Но при, предвид пропорцион, пропорционално на броя на жителите, най-много жалби имаме от малките държави членки Люксембург, Малта, Кипър, Словения можете да намерите разпределението по жалби и по цифри в приложението към доклада. Е, е, моят Мо, моята цел е да помогна на всеки жалбоподавател, дори когато е, съдържанието на жалбата не попада в обхвата на моите правомощия. През миналата година ам, лансирахме един интерактивен справочник, а, като по този начин помагаме на жалбоподавателите да намерят е, институцията, към която жалбата трябва да бъде насочена. Независимо дали става дума за нашата служба или други институции. Е, същевременно съществуват и мрежите като Солвет и други. Интерактивният справочник е много важен за жалбоподавателите, защото те могат по този начин да идентифицират службата, към която трябва да се обърнат и да им се спести време и неудовлетворени. 19 000 жалбоподаватели са се обърнали към този справочник от самото начало и на практика може да се каже, че 22 22 000 граждани на Европа бяха подпомогнати от служб, службите на омбудсмена миналата година. 18% е увеличението на жалбите през 2012 година, като общия брой, брой е 465, а през 2011 година също имаше увеличание с 18%, което, което означава, че все повече и повече граждани на Европа се обръщат към омбудсмана и то с много основателни жалби. ...1720 бяха жалбите, чието е, съдържание не попадаше в правомощията на омбудсмена, т.е. много малко 319 случая бяха приключени през 2012 година, като се намери някакво задоволително решение или бяха а, отправени препоръки. В 56 случая установихме, че има лошо управление и, комисията, и институциите е, приеха нашите заключения в девет случая, в други бяха направени препоръки, бяха направени и бележки за усъвършенстване функционирането на институциите. Дами и господа, както ако, ако до, вероятно си спомняте, че през през май ми, миналата година аз излезах с спешен, специален доклад относно невъзможността на комисията да реши проблема свързан с разширяването на Виенското летище и липсата на ОВОС преди изпълнението на проекта. Много малко са специалните доклади, които бяха представени пред Европейския парламент, на практика по един на година, общо 18. Това благодарение на, доб, на, доб, на доброто сътрудничество между омбудсмана и институциите. Е, това може би до голяма степен се дължи на това, че омбудсмана има възможност да представи специални доклади пред Европейския парламент, е, защото по този начин някак си се убеждават институциите, че трябва да действат. Специални доклади не трябва да се внасят редовно, а само тогава, когато трябва дадена институция да бъде убедена, че трябва да промени начина си на действие. Европейския парламент е едно, един политически суверенен орган за който действа по, е, със своите собствени методи. И за това отбелязвам с задоволство, че и доклада госпожа, докладчика госпожа Олкен и вашата комисия е, подкрепиха становището на омбудсмана по е, казуса, свързан с Венското летище. През 2012 година най-после получихме конкретен а, отговор на е, въпроса ефективен ли е Европейски омбудсман и спомага ли той за по-доброто е, функциониране на европейските институции. В 82% от е, казусите европейските институции се съобразяват с становището и препоръките на омбудсмана. През 2011 и 2012 година са получени 92 положителни отговори от страна на институциите от общо 120. Председателя на Европейския съвет Фан Ромпой каза, че работата на омбудсмана внася доверие, е, принася за доверие чрез общественото мнение. Дори за тези, които нямат жалби, е добре да знаят, че съществува подобна институция, която може да им помогне. Дами и господа, в годишния доклад има и една глава, която, която е посветена на е, специалните случаи или казази, казуси. И в която се доказва, че основната роля на, на омбудсмана е да насърчава културата на услугите и да насърчава най-добрите практики. Такива специфични казуси са е, описани в точка 1, точка 5 на доклада. в доклада също така отбелязвам, че е, конструктивното отношение на самите жалбоподаватели е много важно, за да се получи резултат, който да е задоволителен за всички. Е, важното е да има високи стандарти на поведение, на управленческо поведение за институциите и това е една от задачите на е, омбудсмана. Целта е да, да създадем по-добри е, насоки, да подчертаем кои са принципите на добро управление на, всич, на всички европейски езици. Тези основни принципи са ангажименти към Европейския съюз и гражданите, е, проз, прозрачност, а, е, а, и отчетност. Тези принципи могат да бъдат развити чрез контакт в рамките на мрежата на европейските омбудсмени и различните граждански организации. Е, дами и господа, аз ще се пенсионирам през октомври тази година и за това бих искал да, да ви представя набързо как, какви са постиженията на Европейския е, омбудсмен през последните 10 години. През последните 10 години моят, моята служба разгледа повече от 30 000 жалби и бяха проведени над 3500 разследвания относно недобро управление на европейските институции. Нещата много се подобриха, има много повече е, прозрачност през последните години. За това е, Дължиме, дължиме, това на независимата и безпристрастна работа на цялата служба констатираме много напредък относно проактивното отношение на институциите. През последните години омбудсмен е участвал по различни начини и с различни методи в процеса за взимане на решения и най-вече чрез мрежата на националните омбудсмени трябваше службата да се приспособи към изискванията от разширяването, да спомогне за изграждане на обонсманска служба в Турция, да има широко и всеобхватно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка и да засили мрежата на европейските омбудсмени и да има много ем, задълбочено сътрудничество с Европейския е, парламент. Е, ако искам прозрач... прозрачност, високи стандарти и етичност са трите области, е, в които имахме най-отлично сътрудничество. През 2008 година 38% от жалбите а, бяха за липса на прозрачност. Таз, тази бройка много спадна през годините и това още, очеви, това още веднъж показва, че ам, Европейската омбудсманска служба е постигнала добре, добри резултати. Можем да, можем да посочим и случая с агенцията за лекарства в Лондон, която взе предвид нашите препоръки относно достъпа до информация. Лисабонският договор влезе в сила през 2009 година, както и хартата за основните права. От тогава се получиха и много жалби, свързани с потъпване на човешките права. Е, на основата на гражданската инициатива институциите сега са задължени да имат по-широк диалог с обществеността. Много, многократно съм се обръщал към институциите с молба да публикуват резултатите от обществените допитвания на всички езици. За съжаление обаче институциите все още не са откликнали на, моето, на моите искания. Разглеждаме също така проблеми, свързани с, конфликт, с конфликти на интереси, така наречения е, метод на е, въртящите се врати. Е, разгледах, разследвахме и случаи свързани с Европейската агенция за сигурност на храните. Беше решено, че участието на Марио Драги в групата на 30-те не представлява конфликт на интереси също. По време на а, моя мандат бяха, публику, бяха публикувани принципите на поведение на европейските служители и други. През последните години е, казусите, които разглеждахме, бяха все по-трудни, все по-комплексни, същ... както и тяхната бройка се, увели... се увеличи. и е, от количествена и от качествена гледна точка. За да можем също така да е, отговориме на жалбите на всички граждани на е, Европейския съюз, в момента трябва да е, разглеждаме жалби на 23, а дори 24 езика, т.е. двойно повече, отколкото преди 10 години. Нашия личен състав също се увеличи два пъти и това означава, че трябва непрекъснато да се преструктурира службата. Но ние гледаме с увереност към бъдещето. Чуд... От, отличната, отличните компетенции и е, квалификация на е, служителите на службата на омбудсмана е, доказаха своите резултати. И тук не говоря на празно. През 2012 година службата на омбудсмена получи сертификат за отличност. И по, по този начин служителите бяха насърчени да постигнат още по-добри резултати и за в бъдеще. Разбира се, всичко това нямаше да бъде възможно без добро сътрудничество с всички институции и проактивното отношение между нашите е, служби. Бих искал да да благодаря на комисарите, които подкрепиха работата на омбудсмана и също така и на агенциите на Европейския съюз, които работят в тясно сътрудничество с службата на омбудсмена и насърчават развитието на културата на услугите в името на гражданите. Разбира се, нищо нямаше да бъде и възможно без подкрепата на Европейския парламент, без вас, Комисията по петициите, които сте привилегирования партньор на моята служба. Вие подпомогнахте моята служба и от финансова гледна точка, и от гледна точка на ресурсите. също е, ни подкрепихте и политически, за да защит, защитиме заедно е, интересите на гражданите. Бих искал да благодаря на всички членове на комисията, включително и на председателката, на всички не предшественици и на секретарята на вашата комисия. Сега няколко размисли за бъдещето. Парламента в момента работи по избора на моя приемник който ще бъде изправен през много предизвикателства, едно от което са е, условията на криза която най-вероятно няма да, от която няма да излеземе още известно време. Същ, но освен економическите и, и финансови проблеми, има и други проблеми, свързани с а, увеличаващото се, но застаряващо население, е, включително и проблеми, свързани с миграцията. Надеждите и очакванията на гражданите на гражданите зависят е и от два е, параметра в два параметра. Първо, проблемите, с които те се сблъскват и начините по които и ем, инструментите, които биха спомогнали тези проблеми да бъдат решени. Ако не можем да откликнем на очакванията на гражданите, е, ние ще загубиме тяхното доверие. От друга страна обаче трябва да отчитаме и ограничените ресурси, с които разполагаме. Как, как да се справи бъдещият омбудсман с тези два вида предизвикателства? Чрез един структуриран и проактивен диалог с институциите, чието надзор е, упражнява той. Омбудсмана не трябва да бъде считан като една институция, която има на цел да е, заклеймява, а, про, а проактивно да насърчава културата на услугите в името на гражданите и в защита на техните интереси. Е, изисква се много повече от е, средства от бюджет. Е, омбудсмана трябва да работи творчески, с въображение – за да може да промени а, е, духа, в който работят институциите. Е, трябва да насърчава институциите да имат проактивно отношение, защото в диалога си с е, гражданите. Службата на омбудсмена трябва да има е, интелектуалния капацитет и професионализма да налага най-високите стандарти, за да може да отговориме на високите очаквания на гражданите и за да може омбудсмана наистина да бъде противовес на изпълнителната власт за подобряване на качеството на демокрацията в Европейския съюз. За това бъдещия омбудсман трябва да бъде независим а, и а, безпристрастен. И това трябва да бъде духа в който да се избир, избере и следващият е, омбудсмен, такъв какъвто беше духът, когато беше избран първият омбудсмен преди 10 години. Благодаря ви. Ευχαριστώ κύριε Ντεμαντούρο για την σοφία τελικά που μας μεταφέρει. Благодаря много господин Диамандурус. Благодаря за вашата мъдрост. Благодарим за вашето изказване. Вие добре описахте задачата на Европейския омбудсман, който е в услуга на широката европейска общественост и се надявам, че вашият заместник ще бъде на същото равнище като вас. Ще бъде също толкова компетентен, колкото вас. И трябва европейските граждани да знаят, че в която страна и да живеят могат да се обърнат към омбудсмана. Благодаря ви най-напред за вашите слова днес. Благодаря и за работата ви през годините. Наистина всички ние високо я ценим. Надявам се, че това ще въжи за в бъдеще. С удоволствие чух, че е, според вас прозрачността е много по-необходима сега, отколкото преди, но прозрачността не беше лоша и в миналото. Това е заключението, до което аз стигнах. И ако позволите един кратък коментар – сега а, говорим за клиничните изпитвания и наистина водим война, а, за да можем да се убедим, че това, което и вие поискахте, ще бъде включено в нашето законодателство. Надявам се, че ще успеете да поставите акцента върху това, че човешкото здраве е от основно значение и има примат върху търговските интереси. Търговските интереси не могат да се разглеждат след като се издаде разрешителното защото това означава, че те могат да застрашат човешкото здраве. Така че наистина се надявам, че ще успеем да се справим с този проблем. Бих искала да ви задам въпрос. Какъв е отговорът ви на съдебното решение на Европейския съд, в което се стига до заключение във връзка с трите основни фармацевтични компании. Това е в отговор на ваше искане. Ние ще обсъдим въпроси с нашата правна служба. Нашата правна служба приема за даденост, че търговските интереси трябва да бъдат защитени. Но бих искала да попитам дали а, вие ще промените това и ще сложите примата на човешкото здраве. Става въпрос съдебно решение 1049. Е Разбира се, бизнеса също има интерес, но не трябва той да бъде поставен на първо място. На второ място. Бях докладчик на по едно досие за околната среда. Много често имаме петиции, свързани с околната среда и те постъпват в нашата парламентарна комисия. И се питам, считате ли вие, че тези петиции се взимат на сериозно в комисията. Изчитате ли, че околната среда е от основно значение, че не, тя е от по-голям интерес, отколкото а, търговските интереси, или пък считате, че все още има проблем в това отношение в европейските институции? Наскоро в нашата парламентарна комисия имахме дискусия, от която стана видно, че това някакси не е вписано в ДНК-то на европейските институции. Говорим за независимост. И някои лица считат, че конфликта на интереси е много е, широко понятие. Не може да държа патент на нещо и да съм омъжен за някой, който има интерес от е, това. Вие сте независим. И ако някой гражданин има колебания по отношение на независимостта на тези, които взимат решението, вие самия казахте, че има конфликт на интереси в ЕФСА. Та явно е, че ако принадлежите към промишлеността, към хранително-вкусовата промишленост и в същото време трябва да взимате решение, това е явен конфликт на интереси. Конфликта на интереси, по мое мнение, доколкото аз знам, е една обективна дефиниция. И сега ще спра госпожо председател. Последно, само няколко думи. Отдавна искаме да имаме регламент във връзка с доброто управление. Казва се, че принципа за услугите трябва да бъде вписан в Европейския съюз. В договора също е разписана добрата администрация на европейските институции. Питам се, чували ли сте за подобен законодателен акт от страна на комисията? Струва ми се, че такъв законодателен акт би ни помогнал много, защото този инструмент ще ни помогне да се уверим, че няма конфликт на интереси, ще гарантира прозрачността, ще гарантира е, услугите в полза на гражданите. Нуждаем се от един добър регламент в това отношение. Πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θεωρώ τον ετήσιο Благодаря, госпожо председател. Аз мятам, че обясненията, които ни предостави господин Никифорос Диамандурос днес, са напълно убедителни. Наистина, представянето му беше блестящо. С нетърпение очакваме да се запознаем и с годишния доклад за 2012 година. В този доклад се съдържа една поредица от елементи, които засягат процедурите, които са обект на внимание от наша страна. Сега конкретно по края на мандата на господин Диамандурус като европейски омбудсман. В това отношение бих искал да ви поздравя за успеха на вашата задача, защото към днешна дата европейските граждани имат по-голямо доверие в европейските институции. И това отчасти се дължи на вас. Това ще даде възможност и на а, вашите приемници в множествено число а, ще им даде възможност да се справят. Те ще а, осъзнаят какви са предизвикателствата, които ги очакват. Защото проблемите на европейските граждани не се решават от днес за утре и не изчезват просто ей така. Тоест, те ще знаят какво ги очаква за в бъдеще. Ние сме на прав път. Дали съм прав, само бъдещето ще ни покаже. Струва ми се, че когато човек погледне назад, би могъл да каже, че вие действително сте услужили интереса на европейските граждани, за което ви благодаря. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Διαμαντούρο благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на господин Никифорос Диамандуро за това, че днес ни представи годишния доклад за 2012 година. Бих искал да ви благодаря и в по-широк контекст за цялата ви работа, която посветихте на европейските граждани. За всички нас е трудно да ви видим да приключвате мандата си. Аз съм член на тази комисия от година и половина вече и трябва да ви уверя, че нашата парламентарна комисия и Европейския омбудсман са двете европейски инстанции, извинете, които са най-близо до европейските граждани. Това са двете инстанции, които са най-лесно достъпни за тях. Необходимо е да видим и каква е волята на Европейския омбудсман да се справи с съществуващите проблеми. Вие, например, упоменахте лошата администрация. Ние пък от наша страна следим за спазването на европейското законодателство. Тоест всеки от нас изпълнява конкретна задача. В заключение отново бих искал да ви благодаря за целият труд, който положихте в качеството си на европейски омбудсман. А по повод на наследството, което оставяте на вашия приемник, трябва да призная, че наистина вдигнахте доста високо летвата. Имаме някои затруднения по избирането на а, вашия приемник по причините, които и вие сам изтъкнахте. С доста предизвикателства ще трябва да се спази той, а, да се справи той с а, политиката на строги економии, климатичните изменения и така нататък. това отношение ще трябва да а, поработим заедно. А, трябва да помислим къде точно има нарушаване на европейското законодателство. Европейския гражданин знае много добре, че може да се обърне към вас, а след време и към вашия наследник, той може да се обърне и към нас – за да получи необходимата подкрепа в битката, която води. Но се питам дали утре няма да му е по-трудно, отколкото днес. Трябва да призная, че нямах достатъчно време, за да изчета изцяло годишния доклад за 2012 година, но бих искал да а, подчертая, че що се отнася до броя на петициите, има спад в техния брой за 2012 година. Не разполагам обаче с цифри за предишните години, така че не мога да кажа каква е тенденцията за периода 2011-2012 година, но определено има спад. И ако този спад продължи, ако това е тенденция, която и самия вие сте а, установил, т.е. намаляване на броя на а, жалбите и на петициите като цяло от година на година, то тогава ще трябва да а, помислим внимателно. Разбира се, това няма нищо общо с качеството на вашата работа. Просто трябва да помислим, защото със сигурност през различните години сте разглеждали различни проблеми. Но да видим дали има някаква обща тенденция към спад на жалбите и ако има такъв спад, нека да помислим дали той ще продължи за бъдеще. Благодаря, госпожо. Благодарим на господин Омбудсмана за годишния доклад всички знаят, че омбудсмана и комисията по петициите са близки приятели. Ние работим за една и съща кауза в полза на европейските граждани, а пак може би да подобрим малко повече и а, а, Европейския съюз. Когато хората се жалват, а, значи те са по някакъв начин ангажирани. Ако, примерно, никой не се ангажира, никой не се оплаква, никой не, не внася петиции, значи, че никой не се интересува вече от европейската а, система. Така че мисля, че и броят на жалбите и петициите показват каква е динамиката на европейските граждани и техния интерес към Европа изобщо. Ние сътрудничихме добре с омбудсмана, надявам се, че ще продължи и пак така и ние горчиво съжаляваме, че вие заминавате, господин Диамандуро, защото много добре сътрудничихме. Вече разбира се, ще оставите работа и на вашия приемник, но вече поставите доста високо летвата. Защо съжалявам, че вие напускате вашата функция най-напред? защото много бързо бяха разглеждани обите, които стигат до вас. Говореше се много до изслушваните, които ние организираме, но мисля, че Европейският омбудсман и Комисията по петициите трябва да се обогатяват от работата си в рамките на тяхното сътрудничество, взаимно да се обогатяват и ние наистина трябва да обработваме много по-бързо петициите на гражданите, най-напред първият етап е да насочим европейския граждан към компетентния орган и това трябва да става много бързо. Най-ужасното би било някой граждани да се обърне към нас, да изпрати петиция и 6 месеца по-късно получи писмо от нас. Благодаря за вашата петиция, но всъщност ние не сме компетентни, трябва да се обърнете по-скоро към еди кой си. Така не върви. Може би председателството на нашата комисия ще умисли и говорим по, някое, по време на някое друго съвещание на координаторите, как да съчетаем по-добре нашата работа. След това, извънредния доклад, вие казахте, да, имаше извънредни доклади, например, по Венското летище, но не трябва много, да бъдат и много, многобройни. Оставахте малко като че ли неясен, но мисля, че те са много важни тези извънредни доклади. Вие сте се свързал с комисията, защото по този повод, е, по-специално за Виенското летище, имаше един много добър докладчик и докладчик сяка също много добър и благодарение на вас нещата се размърдаха. Вярно е, че не трябва те да бъдат е, много, но тези доклади са важни и не трябва да се отказвам от тях, защото благодарение на тези доклади и нашата работа, и вашата работа са много добре представени пред парламента. Освен това, тази липса на демокрация или пропаста, която се разширява между Европа и европейските граждани, може би трябва да се работи по-усърдно. И третата голяма тема, която исках да засегна, това е единството в многообразието. И тук гражданите са на много различни мнения. Когато сте на терена, вие навсякъде чувате, ами тя Европа се бърка навсякъде, това не е работа на Европейския съюз, защо взима отношение по всички въпроси. А когато дойде тук в Брюксел, гражданите дойдат при нас, те искат повече Европа. И питат защо Европа не е взима по-активно участие. Вярно, е, че има много петиции, които са свързани с а, околната среда. И в известен смисъл комисията реагира твърде късно. Постфактум, която вече няма връщане назад. Тъй, че мисля, че трябва да установим по-добра комуникация между развитите институции. Вие говорихте за големите предизвикателства на утрешния ден, на конфликта на интереси с ЕФСА. Има много интересна е петиция, по, свързана с ЕФСА и за тези е, конфликти на интереси. Ние имаме нужда от експерти и специалисти, които да работят. Но всички всички хора имат своето минало, има, всеки човек има свои компетенции, придобити при обучение, практика и, и, и въпреки това се очаква, когато човек отиде в тази агенция да е, чист като сняг, така че това е много проблематично, много трудно. А и а, става дума и за европейското гражданство. Вие като европейски граждани може да пътувате в различни страни и да им ползвате едни и същи права. А съществуват все още разлики между държавите членки по начина, който а, правата на европейските граждани се прилагат. Така че това е също предмет на много петиции. И пак, съжалявам, че вие напускате, но и е, пожела много успехи в бъдещата си работа, в бъдещите задачи и се надявам, че няма да е, изпускате от поглед европейския проект, където и да сте за в бъдеще. Благодаря, господин Гилтес Рамон. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, защото нямам намерение да повтарям поздравленията и похвалите по адрес на господин Диамандурус. Те са напълно оправдани, разбира се, и аз ви пожелавам успех за в бъдеще. Бих искал да ви задам два въпроса. Свързани с вашия опит. Та първият ми въпрос е следния. Казахте, че Испания и Германия са държавите, от които сте получили най-много жалби през 2012 година. За Испания това означава една на всеки 10 жалби, че идват от нея. А, и ми е любопитно да чуя вашето мнение за тези статистически данни. Вие ни изложихте а, статистиките, свързани с отделните държави. И на мен ми се струва а, доста озадачаващо това, което чувам. А, като че ли испанските граждани се доверяват в по-голяма степен на Европейския омбудсман, отколкото останалите. Това се отнася и до въпросите, свързани с вътрешната политика. Та въпросът ми е какво е вашето мнение за статистиките. Това беше първият ми въпрос. А вторият въпрос е свързан с изтичането на мандата ви. Ако ви помолим да формулирате няколко препоръки към парламента и по-специално към парламентарната комисия по петиции, Какви препоръки бихте отправили? Какви препоръки за по-добрата работа на нашата институция? Благодаря ви. Благодаря, господин Мартин. Мартинес. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми приятели, уважаеми господин Диамандурус – Взимам думата с висок емоционален заряд, защото за мен е привилегия да бъда най-възрастният член на тази комисия. Аз самия ще се пенсионирам няколко дни след вас. Както казах, изключително вълнуващ момент е това – и бих искал да ви благодаря за отличната работа през годините. Вие ще оставите вашия отпечатък в тази институция и вашето наследство е безценно. Наистина ще ни липсвате, защото винаги сте бил готов да сътрудничите с нашата институция. Нашите отношения бяха искрени. Вашият приемник ще се опита да достигне вашето високо ниво. Вие постигнахте летва, сложихте летвата действително много високо. Не знае дали вашия приемник ще може да се справи толкова добре, колкото и вие. Несъмнено, всичко, което вие сте направили, ще бъде от полза на вашия наследник. Както казаха и колегите, така и аз бих искал да ви пожелая успех и за в бъдеще. И накрая, още няколко думи. Вашата работа, вашето постоянство, вашата ефективност, съчетани с твърдостта и едновременно с това изгъвкавостта. ви помогнаха да се справите отлично. За това а, ви благодаря. Всички тези качества ви позволиха да извършите значителен труд през последните няколко години. Както по-голямата част от колегите от вашата националност, вие представлявате пример, който да служи на останалите, пример за добрите качества на вашия народ, на вашата държава. Всички знаем какво е положението във вашата държава в момента. Трудно беше за европейските граждани да разберат ролята изиграна от вашата държава, Гърция, Елада, в историята на Европа. За това просто искам да ви благодаря за всичко и многократно. Пожелавам ви успех в последващата ви кариера, защото съм сигурен, че имате още какво да дадете на Европа. Благодаря. Yes. Many thanks for your, for your thanks много благодаря за вашите благодарности, които се отнасяха и до Гърция като цяло. Господин Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Господин омбудсман, не всеки ден в нашата комисия а, всички оратори са толкова приятелски настроени. А, напротив, Днес е много специален момент защото вие сте тук, може би, за последен път. Определено, вашият пост е важен. И както казаха и нашите колеги, вие постигнахте висока степен на доверие в този пост, Европейски омбудсман. Имаше много иновации, които бяха въведени, които ще представляват основа за бъдещото развитие на поста на Европейския омбудсман. Това се отнася също така и за отношенията между омбудсмана и Европейския парламент, както и за отношенията между омбудсмана и европейските институции като цяло. Мога само да изразя голяма радост и удоволствие от работата си с вас през последните години, като член на парламентарна комисия а, петиции. Благодаря ви за впечатляващия ви труд, за вашата висока степен на ангажираност и за готовността да обслужвате принципа за доброто управление. Всичко, което вие свършихте на вашия пост през тези години, беше посветено на защитата на принципа за доброто управление и на принципа на доброто администриране. Това е една от основните теми, по които трябва да работим, за да може да се повиши доверието на европейските граждани в европейските институции. По този начин вие павирахте пътя напред за европейските институции. Благодаря ви също така за отличното сътрудничество а, с нашата парламентарна комисия. Нашите отношения бяха не само отлични, а, те не бяха просто отношения, те доведаха до конкретни резултати. Укрепи се доверието в междуинституционалното сътрудничество. Укрепи се и доверието на гражданите в европейските институции. И това в епоха, в която по принцип доверието им към европейските институции спада. Вие бяхте на този пост и работихте напълно безпристрастно. Имахте смелостта да се заемете с различни а, теми, които идваха от по-малки или по-големи държави членки и които засягаха повече или по-малко деликатни въпроси. Работейки по начина, по който вие работихте, вие създадохте прецедент, който аз лично се надявам, че ще бъде поет от а, вашия приемник. Благодаря ви още веднъж за сътрудничеството, за резултатите, за независимостта и безпристрастността. Аз съм а, приятел на Гърция, аз съм проевропеец и за това мога само да благодаря на вашата държава за това, че послужи за такъв добър пример а, за обслужване на европейските интереси в тези толкова трудни времена. Благодаря, казва председателката. Наистина времената са много трудни. Благодаря ви. Сега а, господин Диамандурус. Euh, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. В това море на похвали за господин Диамандорус мога само да добавя още малко. Аз съм абсолютно съгласен с преждеговорящите относно отличната работа, която свършихте и отношенията ни. Бих искал да реагирам на казаното от колега преди малко относно вашето виждане на бъдещето и ролята на омбудсмана за бъдеще, по какъв начин да се усъвършенства тази функция, в много от държавите членки правомощията на омбудсманите са различни. Възможно е и европейския омбудсман да може да има възможност да се намесва в някои области, като например съдебната област. Смятате ли, че това би било целесообразно? И второ, как да се усъвършенства мрежата на европейските ембудсмани, тъй предвид това, че два, две държави членки все още нямат такъв институт. Очудвам се защо втор, втората страна след Германия не е Италия, от която да има най-много жалби, защото там няма национален омбудсмен. И по, по какъв начин да а, структурираме мрежата на европейските омбудсмани, да я направиме по-пълна, за да може тя да бъде по-ефективна. И трето, тази година отбелязваме годината на европейското гражданство в момент, в който като че ли а, нараства евроскептицизма. Това е парадоксно, е така а, какво можем да направим срещу евроскептицизма, още повече, че до година ще се проведат европейски избори, ще бъде трудно да се мобилизират а, гражданите да гласуват. А, а, ние ще разгледаме вашия доклад и с удоволствие ще слушаме и вашите препоръки, господин Диамандорус. Сега. Така, малко аз съм а, развълнуван и ако не отговарям веднага, това е защото съм ви благодарен. Благодаря ви за ръкоплясканията, за подпомага, за помощта. А, и което не заслужавам. За, слава Богу, от тази светлина не, не, не се вижда как съм се изчервила. Аз имам, разполагам с малко време и затова ще се опитам да, отговарям, да отговоря едновременно на а, няколко въпроса и ще а, се извинявам предварително на онези, на които няма да успея да отговоря. На въпроса на госпожа Алкан. Надявам се, горещо се надявам, решението на Европейската агенция за лекарствата да приеме моята препоръка и да изнесе информация, свързана с клиничните опити, ще продължи. Но знаете, че омбудсмана не може да взима становище по решения на съда. Така че аз не мога да коментирам казано или решено от ДД. Е, все още нямаме и окончателно решение на съда, така че разбирам проблема, но това е което мога да кажа по Същевременно споделям вашата загриженост и тази на други колеги, свързана с конфликтните на интереси и по какъв начин да се реши този проблем. Конфликта на интереси е проблем от а, значение. Тук бих използвала, използвала един немски термин Zeitgeist, проблем за Европейския съюз и за европейските институции. Трябва да бъдем много бдителни. Трябва наистина да избягваме конфликта на интереси във всичките му форми. И в ОИСР взе, позиции е, и, и, и каза, че всъщност има три вида конфликт на интереси е, потенциални, предвидими и реални. И освен да се избегнат е, конфликти на интереси, ние трябва да избягваме и впечатлението, че би могло и че сме в конфликт на интереси. Така че това трябва да бъде основно задължение на Европейския омбудсман, защото той по статут, по регламент е човек, който е независим и безпристрастен и той трябва да бъде и ем, усетен и е, така от е, гражданите колкото до закона за административните процедури. ни аз наистина а, ратувам за приемането на такъв закон, но за съжаление мисля, че в момента условията не са назрели, но парламента ще трябва да бъде онзи, който да продължава да настоява нещата да се развиват в тази посока. на госпожа Ека. Благодаря. Благодаря ви за похвалите. Аз наистина съм много развълнуван от казаното от вас. Съгласен съм с това, което заявихте. омбудсмана наистина е натоварен с някакси с усъвършенстването на, цяло, на функционирането на Европейския съюз. Надявам се, че съм постигнал някакъв успех и се надявам, че моя приемник ще продължи в тази насока. Колкото до статистиките, казах, че а, внесените жалби са се увеличили с 36% през последните две години. А също времено. Не всички жалби са били в рамките на моите правомощия, но благодарение на а, различна механизмите, а, които могат да бъдат консултирани на нашия сайт, около 20 000 граждани са били насочени към съответните компетентни а, институции и органи и по този начин жалбите са достигнали до а, а, целите си. Сега бих искал да благодаря и на господин Яр, Гасос Рамон и особено на моя приятел господин Мартинец за неговите а, е, приятелски топли слова и господин Бощинаро също. Аз цена е, казаното от господин Мартинец не само по мой е, адрес, а и това, което той каза за моята родина. наистина, благодаря ви това, че оценявате нещата по достоинство. И ще спра до тук господин Рамон. Ще отговоря на вашите два въпроса. Броя на ам, жалбите от Испания и Германия и препоръките на омбудсмена. Малко е трудно да се отговори защо има повече жалби от Испания, но мога да кажа две неща. Първо, имате 16 авто, авто автономни области и а, както и национален съвет, т.е. на регионално и а, национално ниво има а, доста така широкообхватна информация относно институции, така че има много а, източници на информация, е, които, на които могат да се позовават и от които да черпят испанските граждани. И на практика те по този начин гражданите са много по-осъзнават и са много по-наясно с правата си. И може би затова има и повече е, жалби. Сега Нямам, не мога да кажа нищо повече за препоръките. Мисля, че парламента предо... предостави на омбудсмана всички възможни инструменти, които бяха необходими, е, включително и това да се намеси преди е, постъпването на, дал... на дадено дело в, в е, съда. И ви благодаря за а, помощта и подкрепата, която ми отказвах, оказвахте в продължение на а, години. И на последно място, господин Болон. Аз съм ви много благодарен за казаното от, по относно качеството на услугите, предоставени от Европейския омбудсман, както и на услугите, които се опитваме да предоставяме на институциите и на европейските граждани. Колкото до връзките с националните омбудсмани, знаете, че има, има един проблем от правна гледна точка. Знаете, че в в началото бе отхвърлена еспанското предложение, т.е. Европейския омбудсман да има свои е, представители в е, държавите членки. И се е, реши той да има правомощия само на общоевропейско равнище, т.е аз не мога да се намесвам на национално равнище и за това а, всъщност си, сътрудничам, си сътрудничам много тясно с колегите от държавите членки чрез Европейската мрежа. Прав сте, че в две държави членки не съществува институт омбудсмен, но според Германия съществуването на комисия по петициите в страната е, замества омбудсмена. Има една специална комисия за петициите към войската в четири ландера и така нататък. Колкото до Италия, многократно посетих Италия, повече от 10 пъти, като се опитах опитвах всеки път да насърча правителството да създаде подобна, подобен институт. Има добра воля страна правителството и е, имам, имам надежда, не съм загубил надежда да, да постигнем някакво задоволително решение до края на септември. Споделям и вашата загриженост относно предизвикателствата, пред които се изправени, изправена Европа и европейските граждани, е, нарастването на евроскептицизма, но боя се, че вие, а не европейският омбудсман, сте унези, които трябва да насърчите нашите съграждани, да е, наблегнете на техните права и се надявам, че моя приемник ще от ще отдели необходимото внимание на този проблем. Още веднъж благодаря. Благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за хвалебствените думи, благодаря ви за а, благодарностите. За мен беше чест да, го, да работя с вас и а, от тук нататък А, ще следа вашата работа като един обикновен гражданин. Благодаря ви още веднъж и ние ви благодариме. Всичко добро и ви пожелаваме много късмет от тук нататък. Ναι, ναι. Ε, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. We continue. Uh, И така да продължим нашата работа. Of е, June. Следващото заседание ще бъде на 19 юни и предлагаме представители на всички институции, които е, имат отношение към доклада на господин Сталавракос, да участват в нашето заседание. Срока за изменение на, към този доклад е 24 юни и на 9 юли ще гласуваме. тъй като госп... господин Чичестър, нека да разгледаме тогава 14-та точка, тъй като е, докладчика по 13-та точка отсъства. And, uh... Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да ви представя проекта на становището ми. Става въпрос за седалището на парламента. Разгледали сме доклад в това отношение и в момента а, съм изготвил становище по доклада. Може да а, прочетете становището. Има няколко предложения които не са много. Приканвам ви да предложите изменения към проектостановището, ако имате такова. Накратко, приветстваме факта, че Комисията по конституционни въпроси е изготвила доклад в това отношение. Председателката моли за тишина в залата. Аз съм свикнал, госпожо председател. Мога да говоря и по-високо, ако искате. Не ми се искаше да говоря е, на висок глас, но ако трябва ще го направя. И така, Комисията по конституционни въпроси е изготвила доклад. И ние също трябва да си кажем думата защото постъпиха петиции в нашата комисия по отношение на двете седалища на Европейския парламент, на факта, че парламента има две седалища. Така че е, предлагам да кажем, че би било по-ефективно и е по-добре за околната среда и ще доведе до по-малко разходи, ако имаме едно седалище на парламента. Посочва се обаче също така, че миграцията между Брюксел и Страсбург, Страсбург и Брюксел фактически е символ на абсурда, по... в който функционираме и това вреди на нашата репутация. Уважаваме обаче и а, е, първоначалната причина за пленарните заседания в Страсбург. Признаваме също така, че изискванията на договора, така както те са разписани по настоящем, изискват да се продължи а, е, това ходене в е, другото седалище на Европейския парламент, Знаем, че имаме и а, отдели в Люксембург, но не ни се искаше да осложняваме допълнително нещата и не сме го споменали. Тоест, предлагаме да се проведе дискусия в Европейския парламент а, за това дали трябва да продължим и за напред по същия начин. Ако има мнозинство, достатъчно мнозинство, то тогава парламента трябва да предложи изменения на договора, по-специално член 41. Колегата Бощинарио заяви, че това е вписано в договора, но договора не е непроменлив. Той подлежи на промяна. Може би се уморихме през последните години от измененията в договора, но това не означава, че той не може да бъде изменен. Това е проектостановището, госпожо председател. Сега очаквам да чуя с нетърпение и коментарите на колегите. Радвам се, че точка 13 от дневния ред влезе току-що в залата. Благодаря, казва председателката. До 30 май може да внасяте изменения. Благодаря ви, господин Чичестър. Сега да чуем господин Макмилан Скотт. Може да обсъдим и доклада на господин Чичестър сега. Госпожо председател, ако си спомням правилно, а се надявам, че си спомням правилно, на срещата на координаторите решихме, че доклада за единното седалище на Европейския парламент може само да бъде изготвен, да бъде изготвен само, повтарям, след като Комисията по конституционни въпроси изготви а, своя собствен доклад. И ви приканвам да прочетете протокола от това заседание, защото днес ни се казва, че парламентарна комисия по конституционни въпроси все още не е изготвила този доклад. Тогава какво обсъждаме? Форума, на която ще се обсъжда тази тема, е Комисията по конституционни въпроси. Ние не можем да играем ролята на тази комисия. Не можем. Не искам да обиждам високопочитаемия колега, но а, доклада за едното седалище на парламента е направен и за това имаме становище. На заседанието на координаторите решихме как да процедираме. И заседанието на координаторите е заседание, на което се определя дневния ред на комисията. Там определихме условията. Първо, доклада се приема в парламентарна комисия по конституционни въпроси, след което ние приемаме становище. Въпросът ми е защо сега постъпваме по обратния начин – след като сме взели някакво решение, трябва да го спазваме, нали така? Благодаря. Тя Господин Булон. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да подкрепя това, което каза колегата Босинаро. Аз съм напълно съгласен с това, което подчерта. А освен това искам да припомня, че съда тази година излезе с едно решение и още си спомням думите на председателя Шулц, който каза, че след това решение на Европейския съд тази тема няма да бъде поставена на маста. Просто да няма никакви изменения по отношение темата за седалището в Страсбург. На трето място искам да кажа, че петициите, които разглеждаме, имат предмет лошото приложение на европейското законодателство, лошо неправилно приложение и в никакъв случай ние не сме тук да се борим с договорите и с законодателството. Не трябва да променяме нашата роля в нашия комитет и изобщо в парламента. И ако този доклад бъде запазен, ние ще внесем нашите изменения, така както днес говорим за тях, но аз съм категорично против този вид доклад. Скот, Господин Макмилен Скот. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Комисията по петициите съвсем основателно е изготвила становище. Предпочита ми се да имаме и по-съществен доклад. Комисията по конституционни въпроси вчера проведе изслушване по темата. дискусия относно местоположението на седалищата на институциите в по-широк план, но и се разгледа по-специално и седалището на Европейския парламент. Е, това е по отношение на предишната точка от дневния ред. Позволете ми да направя два коментара по проекто становището. Има един съществен проблем във връзка с тази тема – като член на Европейския парламент установих многократни искания в резолюциите на парламента за точни данни и цифри във връзка с работното място на Европейския парламент. Седалището в Страсбург, тук в Брюксел, както и в Люксембург. Не се предоставят точни данни от администрацията, за съжаление. Имаме непоследователна информация, която води до спекулации и до объркване. Затова предлагам становището на настоящата комисия да добави също така искане за точни цифри, по отношение на социалните разходи, разходите свързани с околната среда, економическите разходи, които проистичат от наличието на няколко седалища на тази институция. Приемам позицията на френските колеги, но бих искал да посоча, че в много от резолюциите на Европейския парламент напоследък – мнозинството се произнася за едно седалище 78% от депутатите. 78% това е доста голямо мнозинство според Конституцията на САЩ, например. Не можем сериозно да упражняваме нашата дейност на две места – това е така и в контекста на Лисабонския договор. За това сме за единното седалище. Срещнах се с комисаря Шефчович и обсъдихме въпроса. Там попитахме дали петиция би могла да бъде направена както това е правено и по други въпроси. Комисаря Шефчович заяви, че не може да се отправи въпрос във връзка с работното място на парламента, защото този въпрос е уреден в договора. И аз попитах, а, защо? С оглед на това, че по смисъл на член 48 парламента може да предложи изменения на договора, защо да не можем да отправим въпрос в това отношение? Ако една държава членка а, гласува против, то тогава няма да а, мине искането. Съгласно Евробарометър и статистиките там, виждаме, че отново има проблем, защото говорим за изменение на договора. Някак си ситуацията е доста нелогична – вземайки предвид дискусията в Комисията по конституционни въпроси, ми се струва, че ще имаме основа за по-задълбочен размисъл, по-специално когато се вземат предвид разходите, проистичащи от факта, че работим на три места. Благодаря. Председателката. Съвсем накратко, аз участвах в изслушването вчера, поне бях там и чух какво бе казано. Наистина имаше много добри изказвания. Сега към господин Булон. Не Господ е написал договорите. Ние сме законодатели и, както знаете, законодателите могат да променят договора. Правителствата също могат. Но ние можем да повдигнем въпроса за изменението на договора. Всички граждани в Европа могат да излязат с петиция – петиция, в която да заявят, че това не е подходящ начин на а, извършване на нашата работа. А, освен това си има историческа причина за вписването на тези седалища в договора. Дания също е част от отговорните за това лица. Първоначално всичко се дължеше на практически причини, защото а, имахме асамблея на а, държавите членки. След това проимахме истински парламент със съответните правомощия. Не можеше да имаме седалище в някакъв туристически град. Единственото място, за което се сещам е Чили, където парламента се намира в Сантьяго. И там парламента е доста слаб. Но на времето, когато проведохме референдума за договор от Маастрих през 1992 година, получихме явно не като отговор. След това обаче Франция заяви, че ще прави референдум. Лозунга беше нещо Мариан ще гласува. Така се изрази Митеран. След това дойде да от Франция, за разлика от не в Дания, което беше шок. След това се срещнахме в Единбург. И се оказа, че в крайна сметка проблема за това да бъде Единбург, това е проблем само за Дания. Франция обаче настоя. и заяви, че 12-те пленарни сесии трябва да се запишат в договора. И ако не се лъжа, в договор от Амстердам през 98 беше записано това. Просто искам да кажа, че всичко се дължи на политически маневри през 92 и 93 година и за това тези пленарни сесии са записани по този начин в парламента. Ние обаче трябва да проявим повече зрялост и да помислим как най-добре да си вършим работата. Благодаря. Sí, gracias. Yo la, la verdad es que yo voy a ser muy breve. А, благодаря. Ще бъда кратък, госпожо. Председателката, да, наистина ще трябва да бъдете доста бърз. Нямаме много време, господин Мартинес. Да, исках само да отговоря на това, което беше казано. Това не е френско-френски проблем. Това не касае само французите. Аз съм в същата ситуация, като тази, която са френските колеги. Това е първото нещо. А освен това, смятам, че веднъж за винаги трябва да спрем да бъдем лицемери, когато се говори за единно седалище, защото тези, които не искат седалище в Страсбург, не смеят да го кажат. Трябва да се знае, че парламента съгласно договорите има само едно седалище тук в Брюксел, а не три. Тъй, че да се твърди, че е важно да се събират подписи, за да може да има само едно седалище, това е просто е лицемерно. Има едно единствено седалище за Европейския парламент, това е записано в договорите. Ако искате да събирате подписи, кажете, защото вече не искате парламента да заседава в Страсбург, поне бъдете достатъчно почтени да го кажете. Имайте смелостта да кажете, че договорите предвиждат само едно седалище за парламента и то е в Брюксел. Така е. Няма какво да се въртим. И това са неща, които се повтарят непрекъснато и, предполаг... и припомня господин Макмилан Скот най-вече, че председателя на парламента сам каза многократно, че е, това не, е, не, е, не е становище на французите, което блокира. Няма мнозинство след, след правителствата, представени в съвета, има едно мълцинство, по-скоро, което желая парламента да се събира в Страсбург. Трябва нещата да се кажат както са. И затова исках да уточна тези неща, за да могат те да бъдат записани в протокола. Има едно седалище и то е в Брюксел. След това не са французите, които блокират нещата. Това не е нещо, което касае само французите. И трето, в съвета няма мнозинство, което да се е изразило. Така че това не е нещо, което касае само един или двама правителства. Благодаря. Ähm, Благодаря. Няколко забележки, за да участвам аз в дебата. Тук не става дума за договора. Всички трябва да спазват договора и всички го знаят. Но може да се запитаме дали най-напред в самия парламент има ясно мнозинство. Вие знаете, че аз съм за едно единствено седалище, най-напред за да правим все пак економии. И мога само да се присъединя към направеното предложение, защото мисля, че трябва да се запитаме колко струват всички тези разходки. Това, е, това са пари, които са на дъргоплаците, но и наши пари. И особено в момент на криза трябва да се запитаме как Европейския съюз трябва да харчи е, своя скромен бюджет все пак. И каква е нашата позиция? Когато знаем точно колко струват тези разходки до Страсбург, каква ще бъде нашата позиция в преговорите, мисля, че с малко повече дипломация и добро желание може да убедим Франция, че в крайна сметка ще е добре тя да участва в търсенето на някакво друго решение, т.е. да сътрудничи. Защото мисля, че да продължаваме с този цирк хич не е добре пред нашите граждани. Благодаря. Може би самите депутати, пък и на техни ме, и тех им дошло до гуша да пътуват непрекъснато. Сега има и хора, които са в доста по-тежко положение, отколкото нашето. Това е така. Но при всички положения имаме този, това проекто становище, имате срок за внасяне на предложения за изменения. Е, ако не искате, разбира се, не сте длъжни да внасяте предложение за изменение. Господин Макмилон Скот, нямаме време, моля ви. Ако нямате нищо против, госпожо, ще разпространя след членовете на комисията гласуването всички... 78% направиха искане за преразглеждане на седалището на парламента. А това е мнозинство и аз ще ви разпространя документ, който го доказва. So, next... Продължаваме с следващата точка от дневния ред, казва председателката. Извинявам се, казва господин Макмилан Скот. Моля да ми отделите време, защото ще ви прекъсвам. Аз съм докладчик, имам право на отговор, ще ме извинявате. Колегите повдигнаха доста важни въпроси и аз трябва да отговоря в качеството си на докладчик в тази парламентарна комисия. Господин Бощинаро повдигна процедурен въпрос. Той не е тук в момента, но все пак попита защо становището се изготвя преди да изляза от доклада на парламентарна комисия по конституционни въпроси. Простичкият е въпрос на отговор на този въпрос е, че по принцип комисиите изготвят становище преди да излезе доклада на компетентната комисия. Това е очевидно. Затова и изготвяме становище по петицията, защото сме и комисия по петиции, нали така? Господин Болон попита защо правим нещо, по което все още не се е произнесъл Европейския съд. Доколкото си спомням, в последното решение на Европейския съд, поправете ме ако греша, имаше оспорване на правното основание на предложението на парламента за промяната на графика там в решението се казваше чисто и просто това предложение не е в съответствие с нормалната структура на заседания на парламента. Предлагам въпросът да се върне за обсъждане в някоя друга комисия. Съжалявам, но а, това, че Европейския съд се е произнесъл, не означава, че и Европейския парламент не може да излезе с становище. На трето място. Бих искал да насърча а, колегата да внесе изменения съгласно а, предложенията, които направи. По този начин ще проведем и информирана дискусия и със сигурност ще ни бъде от голяма полза да видим писменно това, което той каза. И накрая, във връзка с казаното от испанския колега и а, едното седалище, да, това, което казахте е правилно. Но иронията на, това, че, на всичко това е, че вие направихте това изказване тук в Брюксел.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 И vamos a continuar entonces con el punto número del orden del... така, да продължим. Точка 13 от дневния ред. Връщаме се малко назад. Тъй като господин Макмилан Скот е тук в момента и ще ни представи доклада за дейността на комисията. Моля ви, имате думата. Thank you very much indeed. I'm sorry for the delay. Благодаря, съжалявам, че закъснях. Просто не разбрах, че е приключил предишната част. С удоволствие представям годишния доклад на Комисията по петициите за 2012. Това е една успешна година за нашия комисия, както, както каза и господин Чичесър доклада в доклада са е отбелязано доброто сътрудничество между комисията и испанското правителство, изслушването, организирането на изслушвания, проблемите свързани с хора, на, проблемите на хората с уврежданията, човешки права, право на собственост, право на сдружение, право на достъп до информация и дайни и приканване на Европейския съюз да направи възможното за по-широк достъп на обществеността до документи, посещение в Берлин, факта, че тази година е година на европейското гражданство, околната среда, която е в центъра на огромен брой е, жалби, приканването на Европейския съюз да е, уточни и е, консолидира законодателството в областта на екологията и здравеопазването. Възможно трябва а, нашия доклад да бъде колкото се може по-лесно достъпен за широката общественост и за това аз приканвам да го от печатане в брошура, така както направихме миналата година. Обаче тази година получихме още повече, по, над 300 петиции повече, отколкото миналата година. Колегата а, Басеско предложи доклада да се отложи, докато са, получиме статистическите данни самия. Аз съм против подобно отлагане, но благодаря за коментарите и предложението. Госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз първо бих искала да не, да не променяме непрекъснато дневния ред на комисията сега, веднъж, когато сме приели един дневен ред е, и сме го приели, трябва да се придържаме, защото всички ние сме членови на други комисии и правиме е, всичко възможно да присъстваме на заседанията на Пети и не, не, не трябваше да се разменят 13 и 14 точка. Сега, не, не е за пръв път. Не става, не, това не става за пръв път. Непрекъснато се променят. Да. Не искам сега да навлизаме в подробности и дискусия, но просто в, в по принцип доклада на господин Махмилан Скот трябваше да бъде в 12 часа. Така че в крайна, в крайна сметка не сме толкова напред или назад от. Но, разбира се, ще си отбележиме вашите забележки, госпожо Песеско. Проблема беше, че господин Мак Милан Скот започна всъщност да обсъжда а, точка 13 вместо точка 14, така че така, сега. Искам да привлеча вниманието ви на факта, че този доклад се основава на статистиките, които, с които разполагаме в момента и е, имаме още 300 петиции, чието статистики не са обработени. Затова аз смятам, че би било по-трудно да се внесат изменения в момента, поради това, че не разполагаме с надежни и точни цифри. Надявам се, че до 19 юни нещата ще се са променили в момента, в който ще обсъждаме измененията. За това аз ще не са някои из, изменения относно закъснението на а, данните и с предложения за по-ефективно обработване на а, тези петиции. Сега, по същество. Благодаря на докладчика за това, че включи всички мои предложения. В последната версия така се отразява много точно работата на, ком... на комисията през 2012 година, като една голяма част от петициите е, покриваха теми свързани с основните права, стратегиите за ромите. Също важно е премахването на препятствията пред свободното придвижване на гражданите в рамките на единен пазар. Е, искам да, да спомена, че е, трудещите се от България и Румъния все още имат а, е, въз, нужда от специални разрешения за да работят в някои държави членки на, Евро, на Европейския съюз. Същевременно приветстваме взетите мерки за насърчаване на гражданската инициатива. 2013 година ще бъде а, е годината на европейското гражданство, а едновременно отбелязваме нарастване на евро, евроскептицизма. За това ви приканвам да помислиме за една а, представителна и целенасочен, един представителен целенасочен начин за разпространение данните, съдържащи се в доклада защото а, и тъ, начина по който да обясниме на нашите граждани по какъв начин свързваме всички техни проблеми и разглеждаме. Доклад. Muchas gracias, señora Basescu. Señora Zdanoja, tiene la palabra. Yes, thank you, Chair. Да, благодаря, господин председател. На първо място бих искал да благодаря на господин Макмилан Скот за проекто доклада. Той е изключително добре изготвен. По-специално тази част, която се отнася до основните права времено обаче сме неудовлетворени от елемента околна среда. Абзацът за околната среда е доста широко обхващащ и ми се струва, че трябва да се включат някои конкретни случаи. Предлагаме в този параграф, посветен на въпросите свързани с околната среда, да се раздели, като се вземе предвид оценката на въздействието на околната среда и се дадат и конкретни примери. ОВОз е обект на притеснения в много петиции, затова трябва да се постави акцента върху независимостта, включването на публичния сектор, както и подробното обсъждане на альтернативите. Това е първото нещо, което искаме да упоменем. На второ място бихме искали да се включи препратка към мисията за установяване на факти в Италия. И на трето място водата. С оглед и на становището на господин Хунтис. Никъде не се говори за Натура 2000 и защитата на биоразнообразието като такова. Нито пък се упоменава програмата за птиците, за животните. Have you finished? Yes, I, I hope... Приключихте ли? Да. Надявам се, че господин Макмилан Скот ще чуе това, което казах. To... Не, въпросът ми беше, а, имате ли още нещо да добавите или приключихте? Ами мога да продължа. В частта, в която се говори за омбудсмана, бихме искали да се упомене доброто сътрудничество в, по отношение на летището в Виена. Помислите за установяване на факти ни се струва, че трябва да проявим малко повече самокритичност. Бих искала да ви напомня, че в доклада от 2011 година включихме някои критики и може би е удачно да ги повторим и тук в този доклад. Ставаше въпрос за участието на членовете на парламента в подобни мисии за установяване на а, факти. Ще внесем изменение и по буква К и генетично модифицираните организми. ще внесем изменения също така и във връзка с петициите, в които се казва, че европейските фондове не се използват по предназначение. Бихме искали да призовем също така за повече ресурси за мисиите за установяване на фактите и за петициите като цяло. Благодаря още веднъж на господин Мак Милан Скот за проекто доклада. Както казах, ще внесем измененията, които описах току-що. Добре, тъй като няма други... А, пардон. И не ви бях видял, явно има още желаящи да се изкажат. Секретарята, е, аз ще ви помоля просто да бъдете по-кратки, защото има още три доклада, които трябва да разгледаме. Най-напред е, господин Шнотис и след това още два въпроса. Моля да бъдете кратък, господин Гарсес. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, но искам да ви кажа, че е, не е за пръв път да не ме виждате, като размахвам е, табелката. Може би по-така усърдно. Eh, hemos estado trabajando con el señor Macmillan, al que le agradezco tanto. Това е една тема, по която работим с господин Макмилан от е, доста време вече и затова аз искам да му благодаря за е, представенето на доклада за дейност 2012 година. Благодаря, че включи и в този доклад някои предложения, които аз самия съм правил. Работата е чудесна, много добре представена ще предложим няколко изменения, като целта е да се подобри още този текст, самата му формулировка, редакция. Най-вече бих искал доклада да подчертае някои петиции на граждани, които са били разгледани през 2012 година от нашата комисия. Петиции, които е, наистина трябва да бъдат е, изнесени напред, за да може нашата дейност да е ясна и проследяването на тези петиции да продължи през 2013 също. И тъй като преживяваме една економическа и социална криза, която така, тежко засяга европейските граждани, мисля, че това проследяване на тези петиции е много важно, пък и е, по някой път става дума и за основните права, което е много сериозно нещо. И искам да поставя обедини върху един блок е, петиции, които касаят климатичните промени и замърсяването. И по някои от тези петиции ние сме съгласни. Така че бих искал да установя връзки с въпроса, свързан с шистов газ. Ще внесем предложения за изменения, които касаят някои специфични петиции, които са внесени от испански граждани. И чрез тези петиции в тези петиции се вижда, че е, справедливостта, е, истината трябва да бъдат насърчавани най-вече за да се обещетат е, жертвите на режима на Франко, да не се забравя миналото, също и тежкото минало с отвлечените деца. Това е много важна тема за нас и вярвам, че това ще бъде взето под внимание от докладчика. Благодаря. Мисля, че не съм пропуснал никой. Господин Макмилон Скот, съвсем накратичко. Благодаря ви. Бих искала да благодаря на госпожа Басеско, както и на останалите колеги за коментарите. Очаквам и а, споменатите от вас изменения. Това, което упомена господин Гарсес. А, по този начин вие фактически очертахте проблема, свързан с балансирания годишен доклад. През 2011 година имаше към 1400 петиции, извинявам се, с 2012 година става въпрос, а тази година имахме почти 2000 петиции. Те бяха разгледани доста набързо, като във всяка една петиция имаше изложени дълбоки тревоги. Наистина Темата, свързана с болничните заведения в Испания, е доста чувствителна. Аз а, самия а, знам за няколко твърдения за подобни случки преди няколко години. Това обаче са проблеми, които се отнасят до индивидуални държави членки. Трябва да бъдем честни и искрени. Не всички държави членки са перфектни. И е, бихме искали да имаме балансиран годишен доклад, който да получи подкрепата на пленарно заседание. Надявам се, че ще може да разгледаме измененията до юли месец. И в проектостановището ще кажем, че няма да допълваме доклада, докато не разполагаме с конкретни статистики. Може би координаторите трябва да договорят нов график, като все пак ми се струва, че бихме могли да гласуваме на ниво комисия през септември и на пленарно през октомври. Позволете ми да благодаря на колегите за оказаната подкрепа по а, проекто доклада и очаквам с нетърпение следващите ни дискусии. Благодаря ви. Благодаря, господин Макрилон Скот. Преминаваме към 15 точка дневния ред. Становище относно прегледа на оценката на въздействието върху околната среда. Това е директива 2011-92 на Европейския съюз относно някои публични частни проекти и тяхното въздействие върху околната среда. Господин Хунтис. Благодаря, господин председател. Поискахте да бъда кратък, ще го направя. И така, уважаеми колеги, имахме възможност да обменим становище многократно. Сега бяха внесени измененията. Благодаря на тези, които го направиха. Аз е, се свързах с моите колеги, за да улесна дебата тази сутрин. Разделих тези изменения на 7 категории. Най-първата категория изменения става дума за участието на широката общественост. Мисля, че колкото повече синдикатите, широката общественост и други групи могат да участват в нашата работа, в тези оценки, толкова оценките ще бъдат полезни. Няколко цифри, за да ви улеснявам нещата. Първата категория 85, 146, 150, 152, 83, 110, 136, 138, 148, 35 и изменени 11 и изменение 124 за тези изменения не. Задоли се нещата. Категория номер 2 става дума за експертите и техните становища. Няколко забележки бяха представени по този въпрос, но това, което е сигурно, че трябва да се внимава, да се следи за независимостта на експертите, независимост, която трябва да бъде опазена в рамките на тяхната работа. Не трябва да има конфликти на интереси. И тук съм съгласен с 95, 117, 125 за господин Бостинаро 151 на господин Бейкър и 126, 30 също на госпожа Балиан. Съгласен съм да се включи термина независимост. Но не се заменя това, което е записано в доклада, само ще добавя. Участие на експертите може да се каже при пълна независимост що 128 и 127 не са приемливи за мен. Третата категория става дума за изменения, които касаят структурата на работата и други мерки. Тук е, считам, че трябва да се предвидат е, мерки, допълнителни мерки, когато оценката на въздействието не е достатъчна. Съгласен съм с изменение 139-142, които отговарят на изменение 33. Съгласен съм също и с 144, който отговаря на моето изменение 34. И да се върна на моите изменения, мога да ви кажа, че са по-добри от тези, които бяха представители. Поне така си мисля. Разбира се. 140 госпожа Молян Става дума да се добави евентуално were appropriate, когато е необходимо, когато е целесообразно на английски. Съгласен съм. 141, 143 съгласен съм също. Следващата категория изменения. Става дума за спешните мерки. Съгласен съм за тези спешни мерки, но при някои случаи, които трябва да бъдат оправдани, обяснени, трябва да има също и система за гаранции. Става дума за 69-то, 77 то изменение, петата категория, става дума за изменения, които касаят биологичното разнообразие, климатичните промени и въздействието върху почвата. Става дума за изменения, които целят да подобрят текста и да приспособят тези е, оценки на въздействието, е, всичко, което касае. Е, добре, съгласен съм с 88, 58, 105, 99, 103. Тези изменения касаят борбата срещу климатичните промени и промяната на климата, но не съм съгласен с 56, 64, 66, 101, 62-102. С тези не съм съгласен. И последната, предпоследната категория става дума за търсене на альтернативни решения. Ми се струва, че това е необходимо, защото в противен случай е много трудно да се върши работата. Така че съм съгласен с изменения 97, 123, 118, но не съм съгласен с 116 и 122. И последната категория изменения за приложението съгласен съм с измененията, за които трябва да се допълни приложение 1. Значи може да допълним приложение 1 и да се включат шистовия газ и е, земеделските райони. Що се отнася до водата, използването на почвите, на терени, на земите и защитата срещу земетресения, не съм много съгласен. И така, 155, 160, 164, между другото, исках да ги опоменя тези изменения, защото ми мисля, че са важни, но тъй като искахте да съм по-бърз, не може да говоря за всичките изменения, които бяха представени. Те са наистина много. Същото е валидно и за всички изменения, които искат да се избегнат административните пречки и да се облегчат процедурите. Съгласен съм с духа на тези изменения, разбира се. Господин председател, но не трябва всичко това да се извършва противно на е, в ущърп на контрол и така на основата на забележките, които бяха представени, може да предвидим дебат, да видим дали различните изменения могат да бъдат приети или не. Аз съм сигурен, че може да постигнем споразумение по повод а, а, при едно събрание с а, докладчиците в сянка. Благодаря. Аз също искам да призова към същото. Имаме много изменения. Вие може да приемете много от тях, но независимо от това, трябва да видим до каква степен е, как може да решим да, и да подстрим някои изменения, за да постигнем компромис. И така, госпожа Окен, господин Яр, моля да бъдете кратки, по една минута, защото позакъсняваме. Маргарет? Съвсем накратко. Благодаря ви за тази презентация. Предлагам да имаме среща на докладчиците в сянка, защото от опит знам, че много често може да се стигне до решение, когато се преговаря. Доста може да се постигне по този начин, така че това е моето предложение. Да, това е добра идея. Много добра идея е действително може да обсъдим с господин Хундис и секретарята и да помислите всъщност всички заедно кога може да организирате такава среща. Само едно изречение. Да, нуждаем се от такова заседание на докладчиците в Сянка. Благодаря ти, Питър, казва председателят. Сега преминаваме към точка 16. Доклад относно поручвателна мисия в Галисия, Испания. Имаме разглеждане на проект на работен документ господин Болон. Благодаря, господин председател. И така, що се отнася до доклад за поручвателната мисия в Галиция, искам да кажа, че получих един документ, който идва от секретарията, който документ е основа за работа, изготвен на английски и по който започнах да работи и да отговарям проекто точки е, на секретарията, като поисках, разбира се, и френска версия, за да може да ми е по-лесно. след това трябваше да се срещна с двамата ми колеги, които са членове на официалната делегация в Галисия – за да изготвим един окончателен документ, който след това да бъде предложен на другите колеги, които са били в Галисия, Междувременно получих документа на френски, това беше преди 10 дни, така че много работих по него. За съжаление, междувременно е, версията чернова беше публикувана онлайн от секретарията и е, сега аз разбира, може да има някаква грешка от страна на секретарията, но все пак трябваше два дни да се обяснявам, за да може този документ да бъде свален от а, а, онлайн. И големия проблем този документ е, че този документ всъщност беше само чернова, работен документ, той не беше довършен. Освен това вътре се упоменат някои петиции, които не са посочени на този документ, защото те не бяха официални. И преди да замина за Галисия, се съгласих да се срещна с авторите на неофициалните петиции, но а, това нещо не, не трябваше да бъде записано в никакъв доклад. За съжаление, този, тази чернова беше публикувана онлайн и два дни стоя там. Местната испанска преса се възползва от това и се базира на този в кавички официален документ на Комисията по петициите и започна да излиза с какви ли не е статии, като говори също и за неофициалните автори на петиции, които бяхме решили да не упоменаваме. И искам да кажа, че това е много сериозен проблем. Госпожо председател, тя, госпожа председател, е в течение на този, този инцидент и това така малко смути нашата работа. До този момент аз, както казах, при 10 дни получих документа на френски, почти приключих работата си по него и преди да се среща с госпожа Вертман и госпожа Здалека, които са моите колеги, за за първ път се състои това събрание следствие закъснението на секретарията, закъсненото предаване на документите, което наложи отлагането е, на съвещанието и тази мисия в е, Галисия. И преди да се срещна следващата седмица с моите колеги, госпожа Бертман Занука, е, след малко ще им предложи и среща, ще добавя към този документ, който почти съм приключил, е, забележките, които днес ще чуя. Иначе е, документът, който ще изготвим, ще бъде представен пред комисията по петициите и по-специално членовете, които са ходили в Галисия, ако те имат е, желание да внесат изменения. Така, втората част от доклада Малисия, в Галисия, това касае препоръките. Тази работа почти я приключих. И това ще последва етапа, който вече казах, т.е. описателната част на работата, извършена в Галисия. Така, скъпи колеги, мисията в Галисия и доклада по тази мисия, следва от близо доклада от Мадрид, може, Мадрид, може би да има малко разлика във времето, съжалявам още веднъж, за този проблем, който се получи, закъснението на секретарята и обнародването на тази чернова в интернет, което далеч не отговаря на това крайни крайния резултат на нашата работа, така че сега съм готов да чуя вашите забележки. Благодаря. Мисис Миранда. Благодаря, госпожа Миранда. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Мисля, че жалбоподавателите наистина изпратиха много петиции. Петиции, които са от е, Галиция. Сега, може би, те очакват от нас е, първо един широк дебат и второ едно решение. За, за това а, бих искала да ви поздравя за това, че организирахте това, това сложно посещение в Галиция. Наистина става дума за много труден а, за решаване проблем. Ние бяхме неофициални членове на делегацията. Бих искала в доклада би да има абсолютно ясни е, предложения и заключения, за да може да се реши колкото се може по-бързо проблема свързан с санирането. Аз това саниране обаче трябва да стане с благодарение на средства от кохезионните фондове. В региона бяха а, инвестирани 25 милиона по линията на кохезионните фондове и част от тези средства трябваше да бъдат разходвани за саниране, но за съжаление не стана. Така че целта е за бъдеще да, да избегнем проблемите от а, миналото, а, да решиме проблемите около Бургос и фонда трябва да ни позволи да, да построиме съответните саниращи съоръжения, като това трябва да стане в тясно сътрудничество с отрасала и ем, автономните власти на областта Гализи, Галиция. Същевременно трябва да отчетеме огромната работа, свързана от работа, извършена от жалбоподавателите от Бургос и а, съседните градове. Те са много по-амбициозни от правителството. Благодарение на тях ние е, сме тук, работим за тях, но и нека не забравяме, не губиме, да не се губим в детайли. Исках да кажа, че тази мисия и подготовката за мисията в Галисия протекоха при много добър е, климат, е, много добра атмосфера. Докладът ми се струва, че отгоре напълно на действителността, която се установява на място. Е, безпокойството на гражданите и авторите на петициите също се вземат под внимание съвсем обективно. Разбира се, имаше и проблем а, е, с а, е, предоставянето на в онлайн, публикуването в онлайн на, на този текст. Не знае чия е вината, техниците или някой друг, но много е важно следващата седмица да се съберем, да разгледаме този текст. За това приветствам и предложението на нашия колега. Значи другата седмица ще изготвим най-различни предложения за изменения. Само се надявам за жалбоподателите и гражданите да продължим да работим при, такава добра атмосфера. Благодаря, госпожо. Аз искам най-напред да кажа, че съм съгласен с господин Болон, който е, водеше тази мисия и който се оплака по начина по който докладът е бил обнародван ненавременно. Жалко е, съжалявам, че такава грешка е, се случва. Преди 15 дни излезе документа в онлайн. Пресата в Галисия е, не уточни, че става дума за Чернова, но използва написаното и все още има статии, които се публикуват на тази тема, така че мога само да изразя съжаление за това. Що се отнася до е, документа по същество, не съм съгласен. Струва ми се, че трябва да има едно изменение, което да обхваща цели документи. Съществото и, и формата, просто самия дух, в който е изготвен този документ, е нещо, което ме притеснява. Защото поема като свои исканията на жалбоподателите. Например, от тези, на тези 13 страници документ, срещите с властите, е, са само описани само на две страници и половина. Е, кмета на Виго е, е упоменат, другите нещото не са могли да се изразят, е, т.е. две страници и половина от 13. В Сантьяго де Компостел се срещнахме с регионалния министр на риболова, например. Това събрание изобщо не е упоменато в този документ. Имаше обед с тях, не, не измислям. И исканията на жалбоподателите се описват подробно, но ми се струва, че целият документ не взема под внимание официалната част на това посещение с местните регионални власти и така нататък. Разбира се, това са много, може би, подробности, но ми се струва, че е представено много тес, тесногръдо е представен този доклад. Ряз Деферол трябва да се премахне позоваването, което се прави на, на това за Ряз Девиго. Виго това не е основната река в Галисия. Всички знаят, че това е Роса в Галисия. Пътувахме с кораб. И това пътуване е, никъде не е записано, упоменато в документа. Същото е и за петимата кметове, които участваха в това посещение, морско пътешествие, за което изобщо не се говори в документа що се отнася до отглеждането на мекотели, не се упоменават зоните А, Б и С. Всъщност само А се, за, само, за зона А само се говори, а тя се говори за зона А и Б. Подробностите, които бяха съобщени от властите, са пропуснати и в документа. Генералната дирекция Санко на Европейската комисия беше през октомври 2011 в Галисия и дума не става за това посещение в документа. Властите припомниха за това посещение в Сантьяго. Тъй, че, госпожо, аз искам малко търпение, както тъй като господин Болон ще се среща с господа Занука и господа Верман, аз няма да съм там. Искам да кажа, че този комет не ми харесва. Имат още една минута, казва председателката мога да отложа разглеждането на тази тема. Може да говорим по това следващия, следващия път, защото няма да може да продължим. Преводачите след 6 минути си отиват. И така, 10 секунди искам да кажа, че това позволение на Риаз де Бургон не ми харесва. Изобщо то, заключението на този документ не ми харесват и съм против. И поня... But one minute, colleague, please. Благодаря, госпожо председател. Е, трябва да призная, че съм съгласен с е, оплакванията на колегите. Но в този случай дори докладчика се оплака от начина по който бе разпространен този документ. Наистина мисля, че трябва да предприемем необходимите мерки от името на Комисията по петиции. Необходимо е да се предприемат тези мерки със секретарията, за да избегнем подобни проблеми в бъдеще. Тъй като времето напредна, няма да се спирам на дисбаланса в текста между е, срещите с правителството и представители на правителството и срещите с частни лица. Доста неща не са упоменати в текста, например срещата с представители на сектора на рибарството. Определени координатори са отишли на дадени места служебно, но това също не е отразено в текста. Когато обсъждаме въпроса, оставаме с впечатлението, че водите в Галисия са изключително замърсени и че те един вид характеризират целият проблем на Галисия. Галисия е автономна област и бих искал да ви напомня, че плажовете на Галисия са едни от най- богатите а, плажове в Европа. А, там непрекъснато има а, синьо знаме. Благодаря, господин, госпожо председател. Този доклад повдига а, доста проблеми и имаше доста очаквания по отношение на доклада. Така че напълно нормално а, секретарията да изготви един начален доклад. Не трябва да се губим тук в полемика. Сред нас важното е окончателният текст да бъде добре балансиран. Нуждаем се от по-голяма точност, по-точни описания, нека бъдем продуктивни и нека да стигнем до решения, които да са в съответствие с общностното право. Не може да приемем да се прилага общностното право, като се налагат норми, които не са почерпени от него. Ако искате да използвате от европейски фондове. Може да го направите, за да уредите съответните проблеми, но само при условие, че това бъде извършено в демократичен контекст и в съответствие с компетенциите за управление, които се предвиждат в федералната испанска структура. Надявам се, че ще разсеем разногласията ни и че ще стигнем до съгласие. Председателката, за съжаление, не ни остава повече време, затова ще помоля господин Болон. А, господин Занука, думата ли искате? Госпожа Занука. Вижте, трябва да организираме по-добре работата си. Не, per la prossima може да отложим дискусията, тъй като виждам, че е, темата е доста деликатна. Не мисля, че за 30 секунди може да чуем господин Болон и госпожа Санука. Така че ако сте съгласен, господин докладчик, предлагам ви да отговорите на въпросите на колегите на следващото ни заседание. Председателката прекъсва. Вижте добре. От сега нататък ще продължим на английски, защото за съжаление преводачите трябва да ни напуснат. Темат заседание с господин Херман Ван Ромпой, така че продължаваме сами на английски. Yes, uh, I don't know, uh, thank you, Chair, but uh, normally when we have three